участвате на тази широка средства, среща за инициатива за социалното предприемачество през 2014. Благодаря. Благодаря. Господин комисар Марние, с това приключваме разискването. Гласуването ще се състои утре в 12 часа. Продължаваме сега по дневния ред. Общо разискване моторни и превозни средства. Доклад на господин Ванден Камп. Е, одобряване и надзор на пазара на дво и три колесни превозни средства и четири колки. След това одобряване на селско-стопански или горски превозни средства. Доклад на господин Панцери за 4 минути. Давам думата сега на докладчика Ванден Камп. Моля. Госпожо председател, благодаря. Добър вечер, господин Таяни. И Казвам добър вечер на всички ваши асистенти. Госпожо председател, госпожо... ние в момента работим по едно техническо досие, което от дълго време е на дневен ред и то е от много голямо значение за вътрешния пазар. Става дума не само за технически изисквания към дво колесни и триколесни превозни средства. Става дума и за техния надзор. Нека да започнем сега с първата тема технически изисквания. През последните две години ние дискутирахме по пет точки. Това са и темите, които залегнаха в този регламент. На първо място става дума за разпределието на е, превозните средства по класове. Аз проведох дискусия с колегата Панцари за така наречените АТВ. Е, след това говорихме и за спирачните системи. АБС и ЦБС са при двуколесните превозни средства и те трябва да станат по-сигурни. Що се отнася до малките скутери, е, трябва да се е, направи проучване, за да се установи дали са ефективни или не. Освен това, ние се запознахме с е, емисионните изисквания по отношение на този тип превозни средства. Тези изисквания са високи. Видяхме и тестовете за устойчивост. Както казах, става дума за това, че е, осветлението а, и колелата са точно толкова безопасни, колкото примерно преди 5 години. Госпожо председател, подобни превозни средства, които идват от Китай или Корея, са по-ефтини, обаче не би трябвало да бъдат допускани в Европейския съюз. Не става дума за протекционизъм, а за защита на нашите граждани. Преди да продължа по-нататък, искам да благодаря на всички участници в тази дискусия, също и на датското председателство, което работи много по това досие. Благодаря също на съвета и на комисията. някои коми... въпроси към господин комисаря. Първо, във връзка с преговорите за делегираните правни актове и актовете за изпълнение. Ние се оговорихме, че економиката трябва да получи достатъчно време, за да транспонира този нов регламент. Обаче, когато говорим за тези два типа правни актове и ги обсъждаме дълго време, няма да остане достатъчно време за стопанския сектор. И за това аз е, Искам да получа от вас, господин комисар, е, уверение, че вие ще работите по-бързо по двата вида актове. След това е, Евро 5 през 2016 година е, комисията трябва да проведе проучване. Става дума не само за замърсяването, но и за разходите в това проучване. И пак става дума за лид тайм. През последните дни възникна известна неяснота, що се отнася до електробайк, така наречените електроавтомобилите, попадат в директивата за машините 25 км в час и това трябва да остане така, защото ако те бъдат по-мощни, това ще доведе до повече злополуки. Ако искате, можете те да бъдат включени след това. Установихме контакт с английският е, производител на подобни е, превозни средства. Те бяха много критични. Получихме критика от английския производител. Може да се променят някои неща, обаче това не трябва да бъде в ущърп и това трябва да бъде разбрано от е, англичаните. Благодаря. Grazie, 4 минути all'onorevole Panzeri. Благодаря, господин Панцери, за 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Законодателният процес започна през ноември 2010 година. Ставаше дума за техническа и политическа работа с много високи изисквания. Тя продължи три години, участваха три председателства. Затова мисля, че трябва да благодарим на всички участници, на колегите, на докладчиците в Сянка, на секретариатите, на политическите групи, служителите в парламента, на съвета и на комисията. Окончателният текст получи одобрение на първо четене. Това е много важно. Тази регламент има за цел да бъдат създадени редица хармонизирани стандарти за производство на горско и селско-стопански работни превозни средства, за да се гарантира доброто функциониране на вътрешния пазар и в частност да се гарантира, че се прилагат важни критерии за подобряване на функционалната безопасност на за а, ползвателите, а, работниците, а също и за околната среда. В тази връзка в член 7 и 8 се формулират нови функционални изисквания. Това наистина е успех за целият Европейски парламент, защото по този начин бяха покрити рисковете, на които са изложени много работници. Има злополуки със смъртен изход. Става дума за защита от високо напрежение или преобръщане. Освен това, както казах, става дума за безопасността и е, здравето на работното място, поради което сме предвидили мерки за безопасност, които предвиждат надзор върху превозните средства и техните компоненти, така че да бъдат е, правилно изпълнявани изискванията регламентът допринася за конкурентоспособността на индустрията, защото настоящото законодателство за одобрение на превозните средства ще бъде облегчено и административното бреме ще бъде намалено. 25 основни директиви е, се обесилват, 15 директиви се изменят, те са свързани с техническите е, изисквания и всичко това ще се замени от един регламент. Трябва да се изтъкне този важен аспект, защото с този регламент искаме да постигнем и други цели. Не само за е, завършване на изграждането на вътрешния пазар и не само за създаване на конкурентоспособна индустрия. Ние даваме принос, бих казал, за укрепване на целият сопански отрасъл и създаваме условия за разширяване на производството в е, полза на гражданите и създаване на работни места. Това е много много важен момент. Компромисите, които ние постигнахме, най-вече между политическите групи, са плод на едно добро сътрудничество с е, е нужната воля и изпълнено с е, е, истински дух, така че е, този регламент наистина да отговори на очакванията. Господин Таяни. Благодаря, госпожо председател. За мен е голямо удоволствие да бъда тук в Европейския парламент. Най-вече сега, в заключителната фаза на много продължителна процедура по одобряването на два изключително важни от техническа гледна точка законодателни акта. Те ще намалят броя на действащите актове в тази област – и когато говорим особено за селскостопански и горски превозни средства, по време на изслушванията, преди да бъда утвърден като комисар, аз се ангажирах с категорична подкрепа за работата в тази област И сега вече можем да се поздравим с положителен резултат. Искам да благодаря както на двамата основни докладчици, така и на техните докладчици в сянка. Компромисните текстове са плод на конструктивни разговори и с комисията, и с съвета близо две години, тъй като Материята е много сложна от техническа гледна точка, но тя пък силно ще подобри нормативната уредба за безопасността на сълскостопанските и горски превозни средства, което е от полза за всички граждани на Европейския съюз. Производителите ще трябва да съобразят своите производствени процеси с новите изисквания – но чрез упростяването на нормативната уредба ще могат да се намалят разходите, както за компетентните органи, така и за производителите. Приемането на двата законодателни акта е сериозна крачка напред към по-добро регламентиране, към упростяване, към укрепване на вътрешния пазар, както подчертаха и двамата докладчици. 40 действащи до сега директиви се заменят с двете предложени директиви. И както господин Ван Денкамп посочи, много отблизо ще следим всички въпроси, които се нуждаят от повишено внимание. Съответствието между различните системи също е изключително важен въпрос. Искам да откроя някои основни моменти в текстовете. Въвежда се за пръв път нормативно изискване за равнопоставеност и конкурентно способност в достъпа до информация за пазара и за ремонта. Това се отнася до различните видове превозни средства, включително и от типа side-by-side в категорията L. Подобрява се и опазването на околната среда, но аз няма да се впускам в конкретни подробности, защото докладчиците много сполучливо очертаха основните насоки на законодателните предложения. Аз само изтъквам онези моменти, по които постигнахме подчертано удовлетворителни резултати в преговорите между институциите. Още веднъж искам да благодаря на Европейския парламент за успешната работа и за възможността да изпълня ангажимента, който поех пред вас и пред широката общественост. Благодаря на европейските и институции, с които работихме много добре. Когато изпълняваме обещанията си, когато си сътрудничим, стигаме до положителен резултат като днешния. Благодаря, благодаря господин комисар. От името на парламентарната комисия. Сега две минути на представители. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми първо да поздравя докладчика за постигнатото споразумение с съвета и парламента. Ние разгледахме това споразумение главно от страна на пътната безопасност, тъй като това са 60% от ползвателите. И приветстваме факта, че текстът подхожда оптимално към изискванията за мотоциклетите, скутерите и други двуколесни превозни средства, като поставя необходимите изисквания технически и за тяхната безопасност. Е, когато става дума е, за превозни средства, които са предназначени да се използват е, извън пътната мрежа, когато те се използват по пътните е, артерии, към тях има специални изисквания. Ние смятаме също, че постигането на максимална безопасност е главен приоритет. По-нататък системите за автоматично регулиране на спирачките ще дадат най-добри резултати след тяхното въвеждане. И накрая трябва да кажа, че подкрепям постигнатото решение за а, а, включване а, на а, изпитателните мотоциклети в рамките на а, изискването на този регламент. Благодаря. А сега минаваме към политическите групи. От името на ЕНП давам думата на Гал Пелц за 3 минути. Благодаря, Госпожо председател, искам да поздравя първо господин Ван Декам за неговия доклад. Имам чувството, че това предложение наистина привлича вниманието към сектора и е важно точно това да стане. Привлича се и вниманието върху факта, че при производството на автомобили са необходими много важни условия, които следва да се изпълнят. При този регламент трябва да внимаваме секторът да включи и аспекта за работните места. 90% от европейската продукция съответства на известна големина от, е, на предприятията, а последните 10% са по-малките предприятия и те могат да бъдат открити в различните държави членки. Приемам, че недостатъците, които е, са възниквали до сега, се дължат на недостатъчно добри разпоредби. Тук става дума и за стандарти, става дума и за правила, които са установени части още от 2006 година. Комисията предложи да се постигне още по-голям напредък и в този смисъл ще трябва постепенно да бъдат въвеждани нови мерки. Предвидени са определени разпоредби, става дума за подобряване на безопасността на превозните средства и Става дума също за спазването на целите, поставени за периода 2011-2012 година. За това ние трябва много правилно да подходим към този документ, за да можем да постигнем целите, които желаем. Във връзка с функцията на вътрешния пазар и нейното управление е важно техническите изисквания да бъдат третирани правилно и да има открит достъп до информация, която е свързана с поддръжката и ремонта на превозните средства. Трябва да се спазват и изискванията за конкуренция, а също и информацията във връзка с пускането в експлуатация. Тя трябва да бъде също достъпна. Техническите изисквания са важни, за да могат да се провеждат целенасочени мерки и тези мерки ще бъдат много важни за а, малките и средни предприятия. По тази причина трябва да се отдаде особено внимание на този аспект. Докладът съдържа много добри тези. Мерките за надзор на пазара са важни, също както и създаването на система за това. Това е поставено като цел одобрението на типа на автомобилите. Е, значи има два вида автомобили, чието тип е одобрен и чието не. И това трябва много ясно да се разграничава. И в двата случая се покрива техническия контрол. Когато става дума за одобрение на типа, ние ще трябва да направим най-доброто още веднъж искам да благодаря на докладчика и искам да изразя мнението си, че не трябва да правим повече, отколкото е необходимо в интерес на изпълнението на този регламент. Благодаря. Благодаря за групата на социалистите госпожа Вестфал за 4 минути и 30 секунди госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги. Това, което трае дълго, завършва с добър край. Докладът за одобрението на типа на превозни средства от категория L е много добър доклад. Дейността продължи като цяло по-дълго, отколкото ние си мислихме и отколкото се надявахме. И имаше е, много повече капани, отколкото бихме си пожелали. Но на това място искам най-сърдечно да благодаря на докладчика господин Ван де Камп за чудесното сътрудничество. Заедно ние в преговорите с държавите членки успяхме да постигнем много. Като докладчик препоръчвам от името на моята политическа група да се гласува за този доклад. Този доклад можеше да стане много по-добър и под по-добър разбирам, уважаеми колеги, е, много по-сигурен, по е, е, насочен към безопасността. За нас, социал-демократите, на първо място се поставя безопасността на превозните средства и с това безопасността на техните водачи. Най-вече безопасността на водачите на а, мотоциклети, защото а, броят на злополуките тук от години е един и същ. При останалите превозни средства броят на злополуките намалява, но не и при мотоциклетите, така че е, за това аз изтъквам е, това като факт. Е, по-малко жертви по пътищата на Европа. Това е нашата цел, защото всяка жертва е недопустима. Именно в е, един регламент, който е насочен към вътрешния пазар, тази тема трябва да намери широко отражение. Това трябва да стане с помощта на ефективни технологии е, за антиблокиращи системи АБС. Е, аз съм убедена в това. Също така съм убедена и в голямата им ефективност. Не е вярно, че системите АБС са много скъпи. Все пак ние успяхме да постигнем от 2016 година всички нови, а от 2017 година всички съществуващи видове е, мотоциклети от 125 кубика нагоре ще бъдат съоръжени от производителя с АВС системи. При е, моторолерите ние можем да изискваме от производителите комбинирани системи АБС и спирачни системи. В тази връзка трябва да посоча, че е, не виждам подобрение в предложението на комисията. Аз бих си пожелала много повече. Но комисията и държавите членки, ако мога предпазливо да се изразя, показаха много голяма мудност. Но все пак успяхме да постигнем през 2019 година комисията да представи доклад. Този доклад трябва да се базира на данни за пътно-транспортни происшествия от държавите членки и трябва да проучи задължението за монтиране в на АБС в мотоциклети и моторолери. На базата на този доклад комисията ще трябва да си помисли да въведе задължение на, за монтаж на АБС в моторолерите. Виждате, че тази тема не губи актуалност поради което ще се опитаме от 2019 година да преодолеем тази празнота в законодателството. Сигурна съм, че е, данните, които са събрани, ще потвърдят моите думи. Обедена съм, че това ще бъде един добър ден за всички, които е, управляват двуколесни превозни средства в Европа. Благодаря. Благодаря. От името на групата АЛДЕ е, Тойн Мандерс. Три минути. Collega's bedanken eh, Wim van den Kamp en Antonio Panzeri voor hun samenwerking. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите за тяхната, за тяхната работа. Искаме по-голяма сигурност, по-голяма яснота, по-добра защита на околната среда и по-малко разходи, преди всичко по-малко административни разходи. Истина е, че а, въпросът се оказа твърде технически и а, аз а, а, рядко се чувствам като технократ. А, броят, а, броят на измененията беше толкова голям, че имах чувството повече, че съм технократ, отколкото политик, когато работихме по този въпрос. Но трябва да подходим като политици, госпожо председател. Ако искаме в бъдеще, примерно, а, а, различните части да бъдат взаимозаменяеми. Ако мислиме за електрически превозни средства, дали искаме а, а, повече яснота, за да гарантираме сигурността? Как да се борим, например, а, срещу а, лошите, некачествени или а, ерзац продукти? А, дали потребителят може и трябва винаги да знае къде е произведена частта, която използва за ремонта. Много често виждам, че тракторите с ремаркета могат да се използват за едно нещо, но могат да се използват и други, по друг начин, докато камионите, примерно, по-трудно биха се използвали за същите цели. Много зависи от отношението на водача и аз бих искал да имаме минимални европейски правила за водачите на моторните превозни средства в Европа. Необходимо е също така редовно информиране, защото, разбира се, водачите не са квалифицират един път за винаги, те взимат шофьорска книга, книжка, когато са млади, след това техниката се променя. Ще се посъветвам нашата група да гласува за предлагания документ, но ми се иска в този текст е, да се внесе по-голямо политическо измерение. Той да не бъде толкова прекалено технически. Благодаря на всички, които са работили по него и се надявам, че утре с много голямо мнозинство ще подкрепим предлагания документ. Благодаря. А сега господин а, Хаба. Много ви благодаря, госпожо председател. Имах честа да бъда докладчик в Сянка и по двата доклада, като председател на комисия, участвах и в помирителната процедура. Много специфична е тази техническа материя. Опитахме се да направим политически по-интригуваща, но едва ли сме успели във всички случаи. Така или иначе, Изключително важна е тази тема, защото ще се опрости системата и ще се повиши безопасността. Когато а, говорим за а, мотоциклетите, екологичните характеристики и безопасността излизат на преден план – двуколесните и триколесните превозни средства също влизат в категорията L. Те е, стават все по-популярни в градската среда, е, те намаляват емисиите е, въглероден диоксид и са много гъвкави. Искам да благодаря на господин Ван Ден Камп, понеже той посочи разумно решение за методите за изпитване. Що се отнася до сълскостопанските трактори, трябваше да се примирим с някои текстове, които не ни допадаха изцяло, но те се отнасят до цялата селскостопанска техника, подлежаща на много сложна нормативна регламентация. Сега вече имаме система, благодарение на която производителите, дори и най-дребните производители – да имат възможност да представят е, своята продукция за одобрение като тип. Е, все повече се е, разпространява използването на високоскоростни селскостопански трактори, улекотена техника и те също ще попаднат в обхвата на тези актове. Благодаря и на двамата докладчици нашата парламентарна комисия, мога да кажа, че образцово работи по двете теми. Но ние не сме приключили работата си, защото ще трябва да следим делегираните актове, свързани с приетите законодателни предложения, за да сме сигурни, че се работи удовлетворително и се постигат целите. Благодаря. Благодаря давам думата на господин Бафтън за две минути и половина. Благодаря, госпожо председател. А, има а, загриженост а, в а, връзка с член 18, който не гарантира а, това, че няма да има промени в а, техническите характеристики на а, озилата. Решението решението стигнато да се изключат мотоциклетите с по-малко от 48 конски сили, а не решава този въпрос. Защо трябва да попитаме в светлината на екологичните изисквания тези мотоциклети с по-малко от 48 сили са изключени? могат да се продават в бъдеще само резервни части, които са одобрени като тип. Това засяга дребните производители. Докато а, а, проектът е на сайтът на ИМКО от края на септември, той беше срамотно непълен и не можеше да бъде достъпен а, за всички като файл до тази сутрин. Това, което се представя днес на парламента, не е било в общественото пространство достатъчно дълго, за да може да бъде внимателно разгледано. Този процес е много съмнителен от демократична гледна точка. Липсва прозрачност. Прокарва се законодателство, подпечатва се автоматично, без да бъде внимателно анализирано от парламента. А, в светлината на този начин на работа на Европейската комисия, мисля, че най-малко гласуването трябва да се отложи а, до провеждането на правилна демократична процедура. Благодаря. А сега от името на ГУЕ а, госпожа Хенин. Господин Хенин, извинявайте. Благодаря, а, а, госпожо председател. След като искаме всичко да уредим, в крайна сметка регламента стана напълно неразбираем. Не може да кажем, че е, мотоциклетите за мотокрос са в една и съща категория с другите видове двуколесни превозни средства. Особено а, е, уместно е да се създадат подкатегории. Да взема един пример. Четириколките. Както мини моторите и мини четириколките, те са един истински бич на нашето съврение. Защото те ги карат а, е, извън местата, които са определени за тях. И това вреди и на други участници в движението. Като не се изпълват основни изисквания за безопасността. Във Франция 61% от жертвите на колки и мини моторите, това са деца под 10 годишна възраст. Затова смятаме, че е абсолютно необходимо да дадем приоритетно внимание на сигурността, безопасността, подготовката на водачите, ушумяването, условията на движението, за да може да защитим както а, примерните водачи, така и жертвите. Трябва да имаме една увеличена европейска сигурност и задължително рециклиране и преди всичко да забраним абсолютно всякакъв незаконен внос. Благодаря. Благодаря. А сега на други записани, господин Мичел, Гей Мичел, за 3 минути. Госпожо председател, много ви благодаря. Искам да благодаря на двамата докладчици, на Ван Декамп и Антонио Панцери за техните доклади. Използвам присъствието на комисаря, за да поставя някои тревожни въпроси за безопасността, въведена с новия пакет от юли тази година за безопасността по пътищата. И преди се изискваше задължителен годишен технически преглед. Сега обаче дву и три колесните превозни средства влизат в приложното поле на друг акт. И не виждам защо е задължително и те да бъдат част от сложната процедура на изпитания, при положение, че само 1% от пътно-транспортните происшествия са а, с участие на такива превозни средства. Говорим за безопасност по пътищата, но трябва да имаме предвид а, статистиката. Холандия а, има най-малкият брой ПТП с мотоциклети и същевременно там няма задължителни изисквания за прегледи на мотоциклетите. В Швеция е точно обратното. През 2004 година бяха въведени задължителни прегледи през година, защото наистина статистиката не оправдава изискването за твърде чести задължителни а, е, технически а, е, прегледи. И доколкото а, е, зная, не са се увеличили пътно-транспортните происшествия с тях в резултат на разреждането на прегледите. А в същото време за тях се харчат 1 милиард и 100 милиона евро в днешните трудни времена тези разходи могат да станат непосилни за гражданите и семействата. Да се хармонизират административните и техническите изисквания е положителна стъпка. Много важно е, че се упростява законодателството и сме на верния път за повишаване на безопасността чрез вътрешна хармонизация. И все пак, хармонизирането на политиката в Европейския съюз е обосновано само когато резултатите са реални. Благодаря. Благодаря. Сега госпожа Тикао за 3 минути. За да можем да развиваме вътрешния пазар, трябва да заменим системата за одобряване на типовете превозни средства. Да упростим правните изисквания, да постигнем по-висока сигурност, безопасност на труда и опазване на околната среда. За всичко това е необходимо да уеднаквим екологичните норми, които се прилагат към двигателите. Трябва да се напомни, че превозните средства, както в селското, така и в горското стопанство, подлежат на тази нормативна уредба. За да постигнем по-висока безопасност, трябва да имаме предвид възможностите на новата техника и да въведем по-добър надзор на пазара. Одобряването на типове превозни средства в селското и горското стопанство не трябва да влиза в разрез с националните норми в това отношение. Страните имат специфични изисквания за свидетелствата за проуправление, максимални скорости и това как да се движат природните средства по различни части на пътната мрежа, за да подобрим функционирането на вътрешния пазар и особено свободното движение на стоки и услуги Необходим е свободен достъп до информация за поддръжка и ремонт чрез стандартни формуляри и правилна и достатъчна информация, която да бъде на разположение на участниците в пазара. Препоръчително е да има технически спецификации, които да са на достъпни чрез интернет. Те трябва да бъдат предоставени от съответните производители регулираният, е, е, регламентите за двуколесните превозни средства и мотопедите, особено са, са, е, и скутерите са особено важни. Тук съществуват проблеми с резервните части. Много от тях не отговарят на изискванията или не отговарят на одобрения тип. Не трябва да се разрешава на тези производители да продават подобни резервни части те не биват да се регистрират също така. Благодаря. Благодаря. Е, госпожа Манер за две минути. Благодаря. Преди всичко искам да поздравя докладчиците за добре свършената работа. Изключително важно е да имаме хармонизирана процедура за одобряване на типа превозни средства и това ще улесни производителите на трактори, защото взаимното признаване на одобрения тип и процедурата за одобряване ще допринесат много за развитието на сектора горската и селскостопанската техника и нейното използване могат да доведат до много трудови злополуки, а безопасността на техниката е неотменна част от безопасността на работното място. Уеднаквеното одобряване на типа превозни средства ще доведе до използване на безопасни средства от всички оператори. Добре би било дребните предприемачи и производители да имат възможност за одобряване на национално равнище, защото голяма част от тях обслужват само вътрешния си пазар. Максималната скорост също трябва да се регламентира на национално равнище. Благодаря. Благодаря. Господин Роси за две минути. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на двамата докладчици, в частност на господин Панцери, който показа много добри качества на посредник. В разискването става дума за два регламента, които са на сходни теми. Те са много технически. Става дума за одобрение на типа на селско и горско стопански и превозни средства и след това за четири колесните превозни средства. Дискусията с комисията и съвета доведе до компромис и също така така резултатът от гласуването беше почти единодушен. Става дума за опростяване на действащата законодателна рамка, да намалим административното време, да подобрим също и опазването на околната среда и безопасността. Що се отнася до селско и горско стопанските автомобили, беше прието, че със сигурност ще става дума за по-малко наброй автомобили, поради което те не трябва да бъдат претоварвани с екологични и технически разисквания. Е, постигнахме споразумение за КОАЦ. Е, те са разпределени на е, категории за спортно ползване и е, също така за ползване в горското и селското стопанство. Когато се използват в горското стопанство, трябва да се отличават от нормалните транспортни превозни средства. Обединихме мнението си с производителите си то, тези, за тези превозни средства да се предлага достатъчно информация за поддръжка и ремонт. Също така трябва да не се поставят много високи екологични изисквания към производителите, защото всъщност тези превозни средства представляват само 3% от пътния трафик. Също така мога да кажа във връзка с вредните емисии, че постигнахме споразумение. Аз ще гласувам за. Производителите очакваха от дълго време по-прецизни правила, които да са по-лесно приложими. Благодаря. Господин Хигин за 3 минути. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа, че съм много доволен от свършената работа. Много доволен съм от това, което е свършил докладчика господин Ваде Камп. Аз съм мотоциклетист и смятам, че всичко, което предлага доклада е особено важно. Като докладчик в сянка от НП, получих голям брой електронни съобщения от европейски мотоциклетисти по този въпрос. Мисля, че господин Ван Камп е намерил един добър баланс. Госпожо председател, не трябва да забравяме, че една от главните цели на нашия парламент е да осигурим безопасността, безопасност, включително безопасността по пътищата. И затова много добре е, че се обръща такова голямо внимание на автоматичното регулиране на, спирач, на спирачната система така наречените ABS е и CBS е системи. Не трябва да забравяме, че мотоциклетистите са 8 пъти повече застрашени от а, а, происшест, пътни происшествия. Те са много по-язвими, това не може да се отрече. Надявам се, че мотоциклетистите ще се умеят да разберат защо е толкова важен този регламент. Удовлетворен съм, че преговорите между комисията и съвета и парламента в лицето на господин камп са се оказали плодотворни. И въпреки, че процесът на време ни беше доста бавен, в края на краищата се стигна до един добър регламент. Като европейци трябва да работим заедно, за да можем да намалим броя на жертвите по нашите пътища. Колкото до другия доклад, докладът на господин Панцери, посветен на тракторите за селско-стопански е, нужди и за горското стопанство, смятам, че и там е постигнато добро равновесие за избягване на ненужните бюрократични тежести. Според мен доклада ефективно третира проблемите на околната среда, на вътрешния пазар и на трансграничната търговия с трактори. Госпожо председател, искрено се надявам, че всичко това ще помогне да създадем един конкурентен вътрешен пазар за трактори в Европейския съюз. Благодаря. Сега пристъпваме към процедурата спонтанни изказвания. Госпожа Басецко. Благодаря, госпожо председател. Броят на пътно-транспортните происшествия с мотоциклетисти е неприемливо голям и трябва да се намали. Мотоциклетистите са изложени на много по-голям риск, отколкото водачите на автомобили. Опростяването на правната рамка в този смисъл трябва да се приветства. Но трябва да се обърне по-голямо внимание на безопасността, надзора на пазара и опазването на околната среда. Успоредно с развитието на вътрешния пазар и отстояването на най-важните обществени интереси. Това е единствения начин да имаме по-зелена и по-безопасна градска мобилност. Економическите аспекти на предложението имат много голямо значение, за да се наблюдава по-ефикасно европейския пазар с обособени фази и задължителни критерии. Благодаря. Благодаря сега господин Прендергаст. Благодаря, госпожо председател. Колеги, постигнатият компромис ни дава възможност да имаме по-ясни рамки и изисквания към мотоциклетите. Знаете, че на мотоциклетистите се пада голям дял от пътните пътно-транспортните происшествия. Трябва да обясняваме всичко това на нашите избиратели. Очакваме а, ясни критерии за това как трябва да действат а, системите срещу автоматично, срещу автоматично блокиране на автоматични системи срещу блокиране на спирачките. А, бях насочена към оценка на въздействието което прочетах. И трябва да кажа, че ако трябваше това да направя, нямаше нужда да питам в комисията за по-нататъчна информация. Аз исках да имам достатъчни данни, за да мога правилно да информирам моите избиратели. Благодаря, господин Чапнецки. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, колеги, имаме удоволствието да се радваме на италианска вечер. Председател е, е от Италия, комисаря е италианец, единият от докладчиците е италианец. Но ако трябва да преминем към темата по същество, трябва да кажа, че съм категорично против свръхрегулирането. И не е необходимо да се приемат ненужно много или ненужно подробни закони. Тук обаче, като имаме предвид броя на пътно-транспортните происшествие е тревожно голямо и той се нуждае от такова регламентиране. Един колега пострада, съжалявам, че тази вечер той не е тук, затова се радвам, че приемаме предложените законодателни актове. Благодаря. Благодаря. Господин Пашка има думата. За пани председавица, важени пан комисар. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, упростяването на разпоредбите във връзка с одобрението на типа и, извършването на надзор на 2, 3 и 4 колесните превозни средства със сигурност е добра новина за техните ползватели. Когато Разбира се, всичко това не осложнява използването на тези превозни средства, но за производителя това ще бъде проблем, защото задължителното въвеждане на АБС системите за тази категория ще даде отражение върху условията, върху изискванията за вредните емисии. И всичко това ще рефлектира върху производителя, що се отнася и до ползването на превозните средства. Ние се надяваме, че безопасността и опазването на околната среда, така да се каже, ще бъдат една компенсация за по-високите цени и ще ги е, оправдаят, така че да могат е, и нашите граждани да разберат този факт. Благодаря. Ако няма други изказвания, в процедурата за спонтанни изказвания давам думата на комисар Таяни. Моля. Благодаря, госпожо председател. Почитаеми дами и господа, господин Мандес, вие повдигнахте един важен проблем. Наистина, изглежда, че този дебат като че ли трябваше да се провежда в някаква специализирана техническа служба. Но не е така, тъй като става дума за важен политически въпрос политически цели, които искаме да постигнем чрез законодателния текст, който се надявам ще одобрим. За какво става дума? говорим за изисквания, които ще осигурят по-висока безопасност на пътищата, безопасност за нашите граждани. Говорим за норми, които ще опростят съществуващото законодателство. Тоест правим един избор. Избор в полза на нашите граждани. Въвеждаме правила и норми, които ще допренесат за опазване на околната среда и същевременно ще помогнат на търговските дружества и предприятията, и малки и големи, които работят в тази област. Бих искала да подчертая, от гледна точка на малките и средни предприятия, както чухме вече тук, че сме се възползвали от възможността да предложим процедура за одобряване на типовете превозни средства за селското и горското стопанство. Това е много важен резултат. Техниката напредва много бързо. А, и а, това ще влияе в полза на европейската промишленост. Не трябва да изоставаме от постиженията на техниката. Това е абсолютно необходимо, ако искаме да бъдем конкурентоспособни. Тоест, необходими са ни превозни средства, които са безопасни, но които са и конкурентоспособни. Които са безопасни. Господин Мендес, Мендерс вече не е тук, но той повдигна въпроса за фалшивите резервни части и надзора на пазара. Аз вярвам в ролята на държавата при идентифицирането на тези фалшификати. В Италия, особено в Милано, се работи много по този въпрос и ще повторя още един път ангажиментът на Европейската комисия, той се отнася не само за играчките, то се отнася не само за обувките, той се отнася и за резервните части, за превозните средства. Искам да напомня, че срещат, който, а, текстът, който беше а, прият в нашия документ за 2020 година, включва изисквания за надзор на фалшификатите, които циркулират на вътрешния пазар. Ще правим това опорито, ще упражняваме строг надзор, включително и върху превозните средства, които обсъждаме тази вечер. Ще усъвършенстваме изискванията си към производителите, ще бъдем по-взискателни към доставчиците и към органите в страните членки, които отговарят за надзор на пазара. Комисията няма свои полицейски сили, така да се каже. Ние разчитаме на органите за надзор на страните членки. Разчитаме, че те ще откриват фалшификатите и ще могат да координират усилията за надзор на пазара на отделните страни членки. Но също така трябва да мислим за подпомагане, повишаване на конкурентоспособността и осигуряване на еднакви условия за одобряване на типовете, техническите типове превозни средства. Необходимо е също така да се предоставя информация, както каза госпожа Прендегаст, за да могат да се информират нашите избиратели ще й предоставя информацията, цялата информация, с която разполагаме, ще я предоставя. И сега какво ми остава? Още един път да благодаря на докладчиците. Не мога да дам мотоциклет на господин Вандеркамп или трактор на господин Панцери, но мисля, че всички, които ги използват, ще бъдат благодарни за свършената от тях работа. Работа, която ще направи използването на тези превозни средства по-лесно и безопасно. Благодаря, господин комисар. А сега давам думата на господин Ваде Кам като докладчик за две минути. Госпожо председател, благодаря. Благодаря на първо място на господин комисаря за дадените отговори. Благодаря обаче и на моите колеги, които почти всички вече си тръгнаха. Благодаря за комплиментите, благодаря за оказаното съдействие, което ми беше оказано в миналото. Аз е, много внимателно изслушах думите на господин комисаря. Той е, естествено ще вземе предвид е, това, което се изисква във връзка с е, сроковете, е, така че достатъчно време да се предвиди за индустрията за транспониране на новия регламент. Той не се спря на проучването за АБС системите за малките моторолери и също така изследването по въвеждането на европейската норма 5 от 2016 година. Но аз предполагам, че това е включено в неговия дневен ред и той ще го вземе предвид. Имам един въпрос или по-скоро коментар. Комуникацията от нея става ясно, че а, ние предвиждаме достъпност на информацията за поддръжка и ремонт, че има също така много голямо упростяване, обаче е важно обществеността да бъде уведомена за това. По колегата Бафтън от Англия, ако той беше участвал в дискусията, може би ще можеше да окаже влияние. Аз обаче го виждам за първи път и това е жалко. Освен това, Аз си купих нов мотоциклет BMW. Е, Това е добре за е, европейската промишленост, така че имаме един японски мотоциклет по-малко. Благодаря. Благодаря. Господин Панцери за две минути. Дори по-малко от две минути, защото искам да благодаря на колегите, е, благодаря и на комисарят Таяни. Дали ще получа трактор или не, няма значение. Важното е какво показаха разискванията. А те разкриха, че имаме консенсус по изискванията за селскостопанската и горската техника. Всички работихме в една посока и така постигнахме добрия резултат. Благодаря. С това приключваме общото разискване. Ще се гласува утре по обяд. Следващото заседание е утре, вторник, 20 ноември, от 8.30.